искам да направя едно съобщение, докато вземете местата си. В понеделник, заедно с председателя на съвета, председателя ще подпише 6 акта, прияти в рамките на процедурата за съвместно решение, вземане на решенията. Заглавията на актовете ще бъдат публикувани в протокола на това заседание. Моля, колеги, заемете местата си, за да можем да започнем веднага гласуването. И както винаги посочвам, че аз